Eh, Съжалявам, че малко се забавихме с е, началото на гласуването, обаче имаме проблем с е, списъка за гласуване на либералите, който не беше представен своевременно. Затова моля колегите да имат още няколко минути търпение, докато решим проблема и е, дадем възможност на, на колегите да гласуват е, с нас. Виждам, че списъка вече постъпи, започна раздаването му и когато го получите ще започнем. Междувременно погледнете дали е, функционират картите ви за гласуване. Поставете ги в е, устройствата, за да видите дали лампичките светят. Bene, allora possiamo cominciare la votazione sul... Добре, започваме. Започваме с препоръката към съвета по 56-тото е, заседание на Генералната асамблея на ООН. Е, точка 1 А. Кой е за? Моля, вдигнете ръка, за да видя кои са за, против, отхвърля се компромисно предложение от докладчика, едно, кой е за, против, приема се. Сега, 21, това, което е помежду, се покрива от компромисното предложение за изменение. Кой е за 21, кой е против, отхвърля се. 22, кой е за, против, приема се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, приема се. Двадцать и Гласуваме за 25. Кой е за? Против. Приема се. 30. За. Против. Отхвърля се. 31. За. Против. Отхвърля се. 32. За. Против. Отхвърля се. 33 за, против, приема се. Компромис 2, кой е за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. Сега 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, отхвърля се. Компромис 4 за, против, приема се. Изменение 42. Кой е? За, против, приема се. Изменение 43. За, против, отхвърля се. 44 за, против, отхвърля се. 45 за, против, отхвърля се. 46 за, против, отхвърля се. Нека да проверим при 46 начало на гласуването. Електронно гласуване по изменение 46. 60 гласували. Двадесет и девет против, тридесет и един за, приема се, четиридесет и седем за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. Сега преминаваме към устно изменение 1. Гласуваме на две части. Първа част. Кой е за? Против. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Още веднъж нека проверим по втора част на устно изменение 1. Начало на гласуването. 64 карти, 61 гласували. А, искахте да вземете отношение, моля. Благодаря, господин председателю. Гласуването по втора част, без да сме гласували по първа част, няма никакъв смисъл. Много ви моля да проверите дали гласуването по първа част наистина е било в смисъл, че е отхвърлен. Тази част, според мен, ние приехме. Необходим ни е целият текст, за да можем да гласуваме смислено по втората част. Там има разделеното гласуване, което колегите от ГУЕ поискаха. Така че нека да проверим първа част и чак тогава пак да гласуваме втора, тъй като няма смисъл да гласуваме по втора част, ако първа е отхвърлена. Allora volete un check su трябва да направим проверка и по двете части. Нека да гласуваме сега електронно по първата част. Устно изменение едно. Начало на електронното гласуване по първа част. На устно изменение едно. 61 подадени гласове. Край на гласуването. 35 за, 24 против, приема се. Сега електронно гласуване по втора част на устно изменение 1. Шестдесет и четири гласа са общо, от тях 63 са подадени, отхвърля се. Втората част сега преминаваме към компромис 6. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 7. За? Против? Приема се. След това 57, изменение 57 за, против, отхвърля се. 57. Електронно гласуване за проверка по изменение 57. Начало на електронното гласуване. Тридесет и четири гласа за, 27 против приема се, 58 за, против, отхвърля се. 59 кой е за, против, приема се. 60 за, против. Мисля, че се приема. След това 61 за, против, отхвърля се. 62 за, против, отхвърля се. Устно изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 8. За. Против. Приема се. 65. Кой е за? Против. Приема се. 66. За. Против. Приема се. Компромис 9. За. Против. Приема се. 67. За. Против. Да проверим. 67. Начало на гласуването. Електронно. 67. 63 гласували, 33 за, 30 против. 69 отпада. Стигаме до 70 за, против, отхвърля се. 71 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. 72. Кой е за? Извинете. 76. Кой е за? Против. Отхвърля се. 77. За. Против. Приема се. 78. За. Против. Отхвърля се. при 78 ще проверим чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 29 гласа против, 34 за, приема се. Седемдесет и девет за, против, приема се, осемдесет за, против, отхвърля се. 80 да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 80. Начало на гласуването. подадени гласове. Извинете, 62 подадени гласа, 21 за, 41 против, отхвърля се. 81. Кой е за? Против. Приема се. 82. За. Против. Отхвърля се. 83 за. Против. Отхвърля се. 84 за. Против. Отхвърля се. 85 за. Против. Отхвърля се. 86 за. Против. Отхвърля се. 87 за. Против. Отхвърля се. Сега преминаваме към съображенията. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Искате да проверим изменение 2 по съображение А, начало на гласуването. Липсва още един глас. Това лице не иска да гласува. 35 гласа против, 26 гласа за. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Приема се. След това разделно гласуване по изменение 4, първа част. Кой е за, против, приема се. Втора част е оттеглена, трета част. Кой е за, против, приема се. Изменение 5. Кой е за, против, приема се. Изменение, устно изменение 3. За, против, приема се. С това преминаваме към изменение 8, кое е за, против, приема се. Изменение 9, за, против, приема се. Изменение 10, за, против, отхвърля се. Изменение 11, за, против, отхвърля се. Изменение 12, за, против, отхвърля се. 13 за, против, от... отхвърля се, бих казал. 14. А, 13. Добре, нека да проверим електронно изменение 13 чрез електронно гласуване. Шестдесет и три са подадените гласове. 32 за, 31 против. Приема се. 14. Кой е за? Против. Отхвърля се. 15 за. Против. Отхвърля се. 16 за. Против. Отхвърля се. Сега по бележките. Едно. Кой е за? Против. Приема се. След това имаме четири изменения, но всичко останало се покрива от компромисите. Първо изменение на Комисията по развитие. Кой е за? Против. Приема се. Б. Кой е за? против, приема се. С за, против. Тук трябва да проверим чрез електронно гласуване. Ако като не вдигате ръка, не виждам, значи ще гласуваме електронно по С. Това е изменение на Комисията по развитие. Начало на гласуването. 64 гласували, Виждам, че някой е, се бави. 65 гласували, 34 за, 31 против. Приема се. След това е, изменение Д на Комисията по развитие за, против. Приема се. Окончателно гласуване по целия доклад електронно. Начало на гласуването. Един ни липсва. Някой се губи. Да изчакаме ли? 59 гласа за, 0 против. Честито на докладчика. Приема се доклада с голямо мнозинство. Господин Ламсторф, искам да ви поздравя с този успешно прият доклад и минаваме към гласуването на втория доклад. Господин Ламсторф, искате ли да вземете думата? Да, съвсем накратко. Благодаря, колеги. Наистина имахме голямо сътрудничество и с Комисията по развитие, но не това е целта на моето изказване. Това е една препоръка към съвета. Имахме покана от работната група на съвета да представим тези препоръки. Миналата година стана това за първи път, тази година е за втори път. Тоест, получава се един диалог между съвета и парламента по отношение на стратегическите приоритети за ОНЕ. Считам, че това е една положителна стъпка. Исках да я споделя с вас. Благодаря. Benissimo, grazie onorevole Lamsor per la sua precisazione. Passiamo ora alla votazione. Благодаря, господин Ламсторф. Преминаваме сега към гласуване на институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Започваме с точка 1 на изменение 1. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. След това компромис 3. За. Против. Приема се. Компромис 4. За. Против. Приема се. Компромис 5 за, против, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. Изменение 8 за, против, приема се. 9 отпада, тъй като приехме компромис 3. Изменение 10, кой е за, против, да проверим, че с електронно гласуване по изменение 10, начало на гласуването, 65 поставени карти, 61 вече са гласували, липсват още трима, три кафета моля за тези, които още не са гласували. Край на гласуването 33 е, за, 27 против. Приема се компромис 2. Кой е за? Против. Приема се. 13 отпада. Преминаваме към изменение 11 за, против. Отхвърля се 12 за, против. Отхвърля се. 14. Искате ли електронно гласуване по изменение 12? 12. Добре, ще гласуваме електронно изменение 12. Начало на електронното гласуване. 65 поставени карти, 63 ма гласували, 64, 33 гласа за, 29 против, приема се. 14. Кой е за? Против. От, приема се. 15. За. Против. Приема се. 16. Раз... Отпада. 17. Разделно гласуване. Гласуваме по първа част. Кой е за? Против. Приема се. Втора част. За против, приема се. Изменение 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 отпада. 22. Не отпада ли? А отпада също. 23. За. Против. Да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. този един човек така и не можем да го спечелим за нас. Приема се 23. Сега гласуване на целият доклад. Начало на гласуването. 65 поставени карти, 62 подадени гласа, до сега 63 57 гласа за, 4 против, 2 въздържали се. Честито на господин докладчика и преминаваме към гласуване на следващия текст. Става дума за връзките с Латинска Америка. Господин Салафранка, започваме с изменение 17 за... Извинете, 16 против. Отхвърля се. 32. Идентично. За. Против. Отхвърля се. 34. За. Против. Приема се. 35. За. Против. Отхвърля се. 117. За. Против. Отхвърля се. 118. Разделено гласуване. Първа част за. Втора част. За. Против. Отхвърля се. 36. За. Против. Отхвърля се. 37. Искате да проверим ли? По 36. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 30 за, 30 против, отхвърля се. 37 за, против, приема се. 119 за, против, отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, отхвърля се. 40 за, против, отхвърля се. 41, идентично с 42, не. Езиковите, няма да ги гласуваме. Осми компромис за, против. Господин Луначек иска думата. Извинете, госпожа Ланчек. Иска да гласуваме допълнително за това да се включи насилието срещу жените в този параграф, защото това беше един компромис между, господи... между мен и господин Майер и след това той е изваден от компромис. Аз искам да гласуваме допълнително. Нека да чуем докладчика по този въпрос. Господин председателю, разбирам че това, което предлага госпожа Лоначек е устно изменение по отношение на насилието срещу жени. Това е покрито от съображенията. Така че по процедурните правила, ако има устно изменение, не мисля, че би било подходящо от това да го направим. Трябва да гласуваме по списъка за гласуване. Вашите наблюдения са верни, но нека да видим дали има възражение. Ако хората са съгласни с господин Салафранка, а не с предложението на дамата, то тогава ще видим. Не, господин председателю, казва докладчика. Достатъчно да има едно възражение по процедурните правила. Добре, така е, казва председателя. Опитвах се да си спомня какво става в пленарна зала, обаче явно при комисиите нещата са по-различни. Та, да. осми компромис. За. Против. Приема се. 120 за. Против. Отхвърля се. 47 за. Против. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Приема се. 49 за. Против. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Приема се. 51 за против, приема се. 52 за, против, приема се. 121 за, против, отхвърля се. Компромис 11 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. 58 за, против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 62 за, не, извинете, това е покрито 13 компромис. 65 за, против, отхвърля се. 63 За. Против. Отхвърля се. 64. 63. Електронна проверка за 63. Преди да продължим нататък, моля гласовете. Абямо 63 скеде, 61 вотанти. Кюдямо ла вотацион. Прекратете гласуването. 28 за, 33 против, отхвърля се. 64 за, против, отхвърля се. Осно изменение 2 за, против, отхвърля се. 66 за, против, отхвърля се. 67 за, против, отхвърля се. 68 за, против, отхвърля се. Компромис 14 за, против, приема се. 73. Устно изменение за. Госпожа Луначек иска да каже нещо пак. Извинете, обаче това не е част от компромис 14, затова искам 70-то изменение да бъде гласувано. Председателят дава думата на докладчика. Доколкото разбирам, след като приемем компромисите, всички останали оговорки падат. Моята група е против устното изменение. Добре. 70 пада и сега 73. Без устното изменение. За. Против. Отхвърля се. 74 за. Против. Следващото, което е идентично, 85 с 122 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 4. За. Господин Салафранка иска да каже нещо. Не, това устно изменение не е подходящо. Ако възразявате, може ли господин Салафранка да обясни защо това устно изменение да е неприемливо. То е в списъка, не е направено в последния момент. Господин Салфранка отговаря. Темата за ултрапериферните региони не е включена в този доклад. Председателят. Добре, няма да гласуваме по четвъртото устно изменение. Преминаваме към 123. Не. Благодаря, господин председател, че пак ми давате думата. Групите решават по време на гласуването дали да гласуват или не. Докладчика не може чисто и просто хей така да елиминира изменения, които са включени в списъка за гласуване от секретарията на комисията. Ще ви изчета процедурните правила. Там е записано какво се прави в такъв случай. Изменения, които се правят устно в комисия, не могат да се гласуват освен а, в случай, че някой от комисията е против. Имаме такъв а, член, който е против и затова няма да ги гласуваме. Съжалявам. Такива са правилата и те са съвсем ясни. И така, 123. Меланшон. За. Против. Отхвърля се. 76 от докладчика за, против, приема се. 124 за, против, отхвърля се. 77 за, против, приема се. 78 за, против, отхвърля се. 79 за. Нека проверим 78 електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 79. За. Благодаря против. Приема се. 80 за. Благодаря. Против. Отхвърля се. 125 за. Против. Отхвърля се. 81 за. Против. Приема се. Продължаваме към 82 в три части. Първа част за. Против. Отхвърля се. Втора част за. Против. Приема се. Трета част за. Против. Отхвърля се. 83. По третата част на 82 нека гласуваме, за да проверим електронно. 37 против, 26 за, отхвърля се. 83 за, против, отхвърля се. 84 за, против, отхвърля се. 85 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. Продължаваме към 87 на докладчика. За първа част, против. Втора част за, против, приема се. 88. Против, приема се. 89 за, против, приема се. 90 за, против, Приема се. 91 за. Против. Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. И сега 17 компромис. За. Против. Приема се. 94 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Отхвърля се. 126 за, против, отхвърля се. Компромис 18 за, против, приема се. Продължаваме с 98. Да. 98. За. Против. Приема се. 99 за. Против. Приема се. 127 за, против, отхвърля се. 100, което е едно и също с 101, за. Извинявам се. Пада, тъй като е покрито от 18 компромиса, ние вече го гласувахме. 128 за. Против. Хвърля се. Устно изменение 5 за против, приема се. 102 за, против, отхвърля се. 103 за, против, отхвърля се. 104 за, против, отхвърля се. 105 за, против, О, добре, О, приема се, извинете. 106 за, против, отхвърля се. 107 за, против, отхвърля се. 108 за, против, отхвърля се. 109 за, против, отхвърля се. 110 за, против, отхвърля се. 111 за, против, приема се. 129 Две части. Първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, отхвърля се. Изменение 2. Не, 2. За, против, отхвърля се. 112 за, против, отхвърля се. Изменение 3 за, против, приема се. 4 за, против, отхвърля се. 113 езиково изменение или редакционно, не се гласува, пише в списъка. Гласувайте за, против, отхвърля се. Си вота им парти сепарате. Прима parte, voti favorevoli. Първа част на шесто за, против, отхвърля се. Втора част за, против, отхвърля се. Компромис едно за, против, приема се. 8 за. Против. Отхвърля се. 9. За. Против. Приема се. Втори компромис. За. Против. Приема се. И сега отделни части ще гласуваме. 1, 2 и 3 на 12-то изменение. Първа част за, против. Отхвърля се втора част за, против, отхвърля се. Трета част за, против, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 14 от докладчика за, против, приема се. Тук Първо трябва да гласуваме за устно изменение 6 ако то се отхвърли, тогава ще гласуваме 15. Господин Салафранка, имате думата. Господин председател, ние сме против това устно изменение. Председателят ми по правилата тогава направо 15 ще гласуваме за. Против. Приема се. 114 за. Против. Мисля, че се отхвърля. Поне от тук така ги виждам нещата. Моля ви, хубаво си вдигайте ръцете. Малко упражнение сутрин рано. 16 за. Против. Отхвърля се. 17 за. Против. Отхвърля се. 115 за. Против. Отхвърля се. 18 за. Против. Отхвърля се. 19 за. Против. Отхвърля се. 20 за. Против. Приема се. 21 за. Против. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. И сега Компромис 6. За. Против. Приема се. Не, извиняйте, 26, влизат в 6, добре, седми компромис, за, против, приема се. 28. Тук имаме устно изменение 7. Ще гласуваме обаче нещата заедно. 28 плюс устно изменение. За, против, приема се. 29. За. Против. Отхвърля се. 30. За. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. И устно изменение 8 за. Против. Аз бих направил една проверка. Господин Салафранка иска да вземе думата. Не иска. Добре, ще проверим. 8 изменение 8. Тъй като не си вдигнахте достатъчно ръцете, така че гласувайте електронно. 65 карти, 63 ма гласували. Прекратете гласуването. Пусното изменение 8. 26 за, 37 против, отхвърля се следващото за, против, приема се. Обаче тук се догаждам всъщност. Осно изменение 9 за, против, отхвърля се. И така, сега ще гласуваме по становището на Комисията по развитие. Преди обаче да започнем, господин Салафранка иска да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Много късно получихме това становище на Комисията по развитието. Вчера, вечерта, честно казано, голямата част от въпросите, които те повдигат, са покрити от моя доклад, така че моята препоръка е следната. Има някои неща, които не са включени, но аз бих предпоръчал на членовете на нашата комисия да отхвърлят всички предложения от Комисията по развитието, за да има една последователност на доклада. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председателю. Аз не съм съгласна с докладчика. Много се извинявам, но в комисията по развитие вчера гласувахме. Може би нещата може би можеха да бъдат организирани по-добре, що се отнася до това, кога да проведем гласуването. Ясно е, че пристигнаха късно тези предложения, но искам да гласувам по тях едно по едно. Част от тези неща не са включени в а, доклада, така че мисля едно по едно да ги разгледаме. Господин Майер и след това господин Вигенин. Не съм съгласен с докладчика и аз защото ние трябва да гласуваме по всяко едно предложение, едно след друго. Те идват от комисията ДЕВЕ, наистина пристигнаха късно, но искам да припомня, че това са компромиси, които пристигнаха вчера, в началото на заседанието. Така че ние сме свикнали това да се случва много често. Господин Вигенин има думата. Благодаря, господин председател. Освен аргументите на колегите, аз трябва да добавя няколко. Трябва да уважаваме колегите в Комисията по развитие, така че бихме искали да се гласува по всяко едно от предложенията, така както то е изложено пред нас. Чудесно, тогава ще гласуваме едно по едно. Започваме с първи параграф. Гласувайте за, против, отхвърля се. Добре, де, ще проверим. Ще ви го дам, ма то се вижда. По ръцете. Добре. Хайде. Продължаваме. Добре. По първи параграф гласувайте. 65. Извинете, 64 има гласували. 32 за 32 против равни гласове, така че е отхвърлено. Предполагам, че за всички ще се получи така. Хайде високо ръцете. Параграф 2. За. Против. Мисля, че отхвърлено, обаче кой съм аз да кажа. Хайде отново електронно гласуване. Електронно гласуване по втори параграф. 66, 64, 31 против, 28 за. Отхвърлено е. И така, трети параграф за, против, мисля, че е отхвърлено. Сега или се шегувате, или не се шегувате, ма добре, хубаво, ще проверим. Трети параграф в този момент си мисля да го направим по този начин постоянно, да гласуваме само електронно. Следващия параграф. Трети параграф. Гласувайте. Има си един човек, който така и не гласува. Този път го е прието. 32 на 30 одобрено. 3... Следващото. 33. 34 ти казва председателя, но всъщност това е четвърти параграф. Четвърти параграф, моля гласувайте. Тридцати седем на 27 отхвърля се. Гласувайте по пети параграф електронно. Ще ви дам думата, след като приключим гласуването по този параграф. господин Салато. Ако вас не броим, тогава ще го броим след това, ако вие сте този, чийто глас се губи. Чух, че ЕНП има нужда от всички гласове, но тъй като нещата тук са на ръба. Ако мога да гласувам, бих искал да гласувам. Технически нещата трябва да са направени. Ако броят на членовете от НЕП е пълен, то не може да гласувате, защото другите ще се ядосат. Значи всички от НП е са тук, е, значи, не може. Може да подпомагате гласуване. 38 против, 23 за. Следващия. Откриваме гласуването по 6. Ако някой заспи от групата, може да се включите. 53 против, отхвърля се. Седми параграф, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 49 против. Отхвърля се. Осми параграф. Моля, гласувайте. За, като че ли тук ще бъдат нещата, ще има приемане на, този, на това предложение за изменение. Двама не са гласували, но прекратяваме гласуването. 63 ма са гласували, 63 ма са за. 9. Гласувайте. Петдесет и пет против, шест за, отхвърля се. Десет. Гласувайте. Прекратете гласуването. 57 за, 7 против. Одобрено е. 11 параграф. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 32 против, 33 за. Одобрява се. 12 параграф. Моля го гласувайте електронно. Искаше ми се блок да ги гласуваме, но едва ли ще се съгласите. 32 ма против, 33 за. Одобрява се. 13 параграф. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 42 ма против, 23 ма за. Отхвърля се. 14 параграф. Моля гласувайте. 14 параграф. Гласувайте. Прекратете. 48 против, 16 за, отхвърля се. 15 параграф. Гласувайте. Прекратете гласуването. 55 против, 9 за, отхвърля се. 16 параграф. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 32 против, 31 за. Отхвърля се. 17 параграф. Гласувайте електронно. И така. 65 гласували, 33 за, 32 против. А сега по цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. 54 против, 1 против, 54 за, 1 против. Браво и на секретарята и на докладчика. Приключихме с гласуването за днес. 5 минути почивка, за да продължим след това. Трябва да изчакаме колегите да излязат, тези, които не се интересуват от следващата част на заседанието. Pregherei le persone che... Моля, онези, които